Czy mamy tłumaczenie na wszystkie języki? Има ли екипи и преводачи на всички езици вече? Както виждам, всичко е наред с превода. Благодаря. Извинете ни за случилото се. Един е, дребен инцидент, не сме наясно какво го прецени. Определено не е имало никаква опасност. Оценявам факта, че е, по съображения за безопасност, когато бе задействана алармата, всички напуснаха залата и сградата, е, подпомогнати от службите за сигурност. Аз всъщност в момента представям и тях. Сега давам думата на господин Кели.